Meine Damen und Herren, liebe Дами и господа, скъпи колеги. Много се радвам, че е, сред нас е председателя на грузинския парламент, господин Усупашвили. мисля, че той идва при нас в един много интересен момент. Тече подготовката за срещата в Вилнюс. Имаме промяна на политическия сценарий в Грузия. За първи път в тези държави видяхме, че е възможно по мирен начин да се смени властта и да се установят е, демократични условия и да се поеме пътя към установяване на правова държава. Виждаме, че преговорите за сключване на споразумения за асоцииране напредват. Надяваме се тези преговори да бъдат завършени. За нас Грузия е много важна е, държава от е, стратегическа гледна точка. Е, Грузия е държава носителка на древна европейска култура. С други думи, имаме обща европейска перспектива, споделяме общи ценности за върховенство на закона и демокрацията. Ще се радваме, господин председател, да ни разкажете за ситуацията в, Грузия, за да можем ние да си създадем ясна представа за нея. Имате думата. Thank you very much. Благодаря господин председателю. Госпожи и господа, благодаря за това, че сте отделили време за моята страна, за Грузия. И за това, че ми позволявате да се изкажа пред вас. Както и да отговоря на въпросите, които бихте задали за последните събития в Грузия. През последните 23 години откак Грузия започна на ново пътя си към Европа, вашата подкрепа за страната ми бе от съществено значение и за това ви благодаря. Дори и сега фактът, че работим в повече или по-малко мирна среда, въпреки обстоятелството, че голяма част от територията на Грузия все още е окупирана от Русия, се дължи е, на е, мисиите на наблюдатели е, на Европейския съюз в страната ми. И това е единствената реална резултатна мярка в областта на сигурността, която предотвратява пълна война. Благодаря ви много за вашето внимание към страната и за волята ви да намерите начини за още по-голямо сближаване в нашето сътрудничество и още по-голяма резултатност от него преди е, срещата на върха е, се срещаме. Това още веднъж е, потвърждава желанието ви, огромното ви желание да се постигне успех в нашите преговорни процеси. Много пъти съм идвал в Европейския парламент, но за пръв път се явявам като представител на държавната власт. Преди съм идвал като лидер на опозицията или като лидер на неправителствена организация, на гражданското общество, представител или дори експерт. И е, разбирам колко различно е, е да сте в държавната власт и колко предизвикателно е, е за хората да вземат решения, от които зависи животът на страната. Новото правителство пое отговорността за страната от края на октомври 2012 година, след парламентарните избори на 1 октомври същата година. Те бяха белязани от няколко много важни събития. За първ път е, чрез избори се промени средата. Сега страната ни вече от 22 години е напълно независима и въпреки това не беше успяла е, да направи такъв прецедент по-рано, но ние вече го имаме и ще се опрем на него. Е, Съгласен съм с съвета на господин председателя за това, че е необходима промяна в бъдеще, когато чрез избори във властта следва да влизат просто нови хора. Това е много сериозен съвет, много сериозно послание. Както знаете, основното разногласие между мене и предишното правителство на господин Саакашвили беше много голямо и ние се явихме заедно с коалиционни партньори на изборите, за да преборим правителството. Смятахме, че точка първа в дневния ред за демократизацията на страната е как да се упражнява властта след изборите. За съжаление, нашето послание не беше чуто и бе направено всичко, за да бъде запазена централизирана монолитна система на власт, която в крайна сметка, разбира се, беше променена от новото правителство. Последните 7-8 месеца бяха много трудни за нас, тъй като в продължение на месеци нас ни наричаха улична опозиция. Нямахме място, нямахме форум, опозицията не присъстваше нито в парламента, нито в местните съвети, нито разбира се в правителството и е, за това е, имаше известни притеснения за това кой е дошъл на власт. Трудно се вярваше, че в е, Грузия след толкова години управление от сила, която се демонстрира като много прозападна, пронатовска, сега ще бъде заменена от е, една неизвестна никому опозиция, която изглежда антинатовска, антиевропейска и проруска. Е, в известен смисъл е, не можеше да се повярва, че и двата политически екипа са еднакво пронатовски и прозападни. И затова през последните 6-7 месеца ние вероятно успяхме да докажем, е, че коалицията, съставена от 6 различни е, политически групи, включително моята е, партия, Републиканската партия на Грузия, на която съм лидер от 8 години, член на АЛДЕ, взе, успяхме да докажем, че ние вземаме курс наистина в правилна посока. И други партии има Европейска реформаторска и консервативна партия, нова партия, създадена от господин Юнашвили, грузинска мечта. Така се нарича, впрочем, и нашата коалиция. Те са в коалиция с социалистите и демократите в Европа. Имаме национален форум, промишлена партия. Доста шарена е нашата коалиция. Но успяхме да докажем, че външнополитическата програма на нашата страна не се променя. Най-доброто доказателство беше резолюцията на апартамента, приета през март месец. Тя бе изготвена съвместно от мнозинството и мълцинството. Мълцинството е предишна от управляваща партия. Значи в тази резолюция бяха закрепени отново нашите стратегически цели ясно стана, че Европа е нашата единствена дестинация, единственото място, където можем да мислим за попадане. Европейската интеграция, интеграцията в НАТО нямат альтернатива. И дори не мислим за нещо друго, тъй като друг вариант не съществува. За това нашата страна да бъде сигурна, благоденстваща и мирна. Също време, има някои области, в които новото правителство възприе нови подходи. Става дума за решаване на основния проблем отношенията с Русия. Е, в нашия документ е, сме подчертали, че няма да стане нищо е, и няма да бъде направено нищо, е, което да постави под въпрос интегрирането ни в европейското семейство. И ако видим, че нещо пречи на движението ни в тази стратегическа посока, то няма да е вариант за нас. Същевременно ние много сериозно се отнасяме към съветите на приятелите си от Европа и САЩ, че трябва по-добре да се справим с нормализирането на отношенията с Русия. Започнахме е, с установяването на някои по-незначителни въпроси, по които можем да установим контакти. Министър-председателят е, специално е, работи на тази вълна. Между министър-председателите на Русия и Грузия имаше тричасова среща. Говори се за присъединяването към Световната търговска организация и отварянето на руските пазари за грузински продукти. Говори се за правата на грузинското население, което живее в Русия. Около 15% от грузинците живеят в Русия. Те идват в Грузия да посещават семействата си. Това означава визови въпроси, връзки между хората. Транспортните връзки трябваше да възстановят, защото от 2008 година бяха спрени и полетите до Москва. На тези въпроси се опитахме най-напред да дадем отговор. По-големите, по-съществените въпроси, като тези свързани с сигурността, Митническият съюз, предложен от Русия, са свързани с по-различна позиция от наша страна и там продължаваме да отстояваме своята позиция. Имаме преговори преди срещата на върха в Вилнюс и в тези преговори отбелязваме значителен напредък все още продължават тези преговори. Те са преди всичко за търговията и се надяваме, че ще се здобием с споразумението за асоцииране, което е крайна цел на тези преговори. но добре разбираме, че трябва да си напишем домашното, за да докажем на всички, че сътрудничеството с Грузия има смисъл и че ние сме надежден партньор. Например, Кодексът на труда, който е, беше предмет на разногласие между грузинското правителство и международните организации, не само МОД, е, но и Европейския съюз и други е, този кодекс на труда бе предмет на много интензивна работа от страна на парламента през последните 6 до 8 месеца. Направихме изменения, които бяха одобрени от специалистите на МОД, от бизнес общността, от профсъюзите и от политическите сили в Грузия. И Смятаме, че това ще е много важна стъпка за привеждане на нашите трудови стандарти в съответствие с европейските ратифицирахме документите за защита на личните данни и преди около две седмици беше назначен специален инспектор за защита на правата на човека. Това е жена, която идва от системата на неправителствените организации. Има много голям опит. Имаме много големи проблеми с някои други въпроси. Полицията или други хора, които отговарят за тези процеси, откриват в, са открили в полицейските архиви много голям брой стотици незаконни записи, събирани в продължение на години. Частният живот на много лица, не само политици, не само опозиционни политици, е бил следен по очевидни причини. Министерството на вътрешните работи взе решение тези записи да бъдат унищожени в присъствието на специален представител на гражданското общество, който ще потвърди унищожаването и ще се стремим такова нещо никога да не се допуска повече. Връзката с такива видео или аудиоматериали е причина за това някои лидери да бъдат арестувани и уволнявани от работата. Такова нещо се случи преди няколко месеца. Започнахме много важна реформа на съдебната власт. За първи път в историята на страната съдиите получиха право да гласуват и да избират своите представители във Висшия съдебен съвет. Преди две седмици беше произведен такъв избор. Преди се правеше така нареченият избор. Председателят на Върховния съд имаше изключително право да назначава съдиите в този съд. Но сега вече съдебната власт става независима от политическите е, лидери е, на страната. Започнахме амбициозна реформа в местното самоуправление. Е, за сътрудничество с Комисията е, по регионите се изготвя проекто закон, е, като се опираме на опита на някои източноевропейски страни, в частност Полша. Нашите специалисти посещават Полша и техни специалисти идват при нас. Ще създадем истинско самоуправление на местно ниво. За съжаление, до сега имахме доста централизирана система на управление, която смятаме, че е много ефективна за постигане постигането на някои цели, но не и за това хората да станат независими и да поемат отговорност за собствения си живот. Започнахме реформа на миграционната политика и инфраструктура. След две седмици в парламента ще бъде внесен законопроектът за миграцията. Ние много сериозно се отнасяме към тази тема. Особено след а, напредъка, който постигаме по въпроса за либерализирането на визовия режим. До сега смятаме, че Грузия беше прекалено свободна в този смисъл. Тя има безвизов а, режим с повече от 100 а, страни в света, което разбира се е нещо, което трябва да се промени. Тук се нуждаем от по-добър ред в рамките на собствените си граници, за да имаме възможност да се включим в различни схеми на сътрудничество. Проблемът с мълцинствата е, е винаги от основно значение е, за е, новите демокрации. През септември месец в парламента ще бъде внесен закон за забрана на дискриминацията. Предприемат се конкретни стъпки и за пръв път министър-председателят, който е лидер на страната в момента, действа много стриктно по този въпрос, както в изявленията си, така и в решенията си. Той съвсем ясно показва, че дискриминацията на малцинствата на каквото и да е основание е, религиозно, полова е, принадлежност, расова принадлежност е, е нещо недопустимо. На 17 май няколко, думи, няколко души бяха арестувани и се води разследване включително двама или трима представители на грузинската православна църква, за това, че са извършвали, бих казал, неправомерни действия на улицата. Продължаваме да сътрудничим с силите на НАТО в Афганистан. За съжаление, през миналия месец изгубихме 10 войници. Това е една трета от общия брой загинали от страна на Грузия през последния три годишен период. Но ясно казахме, че този факт няма да ни накара да се откажем от сътрудничеството, въпреки че има призиви в този посок. Естествено, като се случи и такъв инцидент, емоциите се нажежават и започват да се чуват призиви, но правителството ясно заяви, че няма да се върне назад. Нещо повече. Ще продължим да сътрудничим с Европейския съюз в различни други мисии, включително Мали. Наши професионалисти са готови да се включат там. Опитваме се да направим всичко възможно, за да стъпим на успехите на предишното правителство, там където то е постигнало успехи, но също времено трябва да променим онова, което не е било направено е, както е редно. Нашата задача е много трудна, много тежка, много големи са очакванията на хората, защото наследихме страна, в която повече от 50% от населението се смята за безработно. 40 25% от семействата са регистрирани за социални помощи, тъй като те са убедени, не всъщност не казвам, че са убедени, а те са подали заявление за получаване на социални помощи, тъй като живеят под линията на бедността. Така че успехите, постигнати в страната през последните години, за голямо съжаление не са довели до решаване на проблемите на гражданите в страната. И това е област, в която трябва да работи много усилено. Още веднъж благодаря сърдечно за вашата подкрепа, за вашето внимание, за готовността ви да се отнасяте към Грузия сериозно, като към сериозен партньор. Ние винаги високо сме ценили вашите препоръки и смятаме, че е, така и ще продължим да работим в бъдеще. Е, надявам се още тази година да може да се отчете, че е, Грузия е достигнала е, ново, различно, много по-високо ниво на е, интеграция с Европейския съюз. А това на свой ред е, ще е, разшири и възможностите и очакванията ни. Благодаря. Президент, Благодаря много. Господин Лизек, сега ще дам думата на него. Той е докладчик по Грузия. Много благодаря, господин председател. Ще говоря на полски, за да бъде и прецизен. Добре дошъл често ви виждаме и това е добър знак. И за това искам да ви благодаря от името на всички колеги. Трябва да споделим нещо с вас. Господин Мервашвили, бивши министр-председател, днес започна гладна стачка. Заради това, защото му беше забранено да се срещне с семейството си. Освен това, той няма достъп до телевизия. Съгласно разпоредбите на закона в Грузия, той би трябвало да има такава възможност. Както казах в самото начало, сега ще повторя пак, искам да благодаря. Искам да ви благодаря на вас, господин председател, за сътрудничеството с опозицията в парламента за това, че практикувате това сътрудничество така, както това трябва да става в условията на демокрацията. Знаем това от господин Пакраца, един от представителите на опозицията. Той оценява сътрудничеството с вас като добро. Разбира се, че нещата не са безпроблемни. Разбира се, че има напрежение, но като цяло работата с опозицията върви добре. Искам да ви благодаря за това, което правите за външната политика. Виждаме сигнали виждаме положителни сигнали от страна на управляващата партия към опозицията. И това са неща, които искаме да подкрепим. А, по отношение на вътрешно-политическите въпроси искам да кажа следното. Президентът и министър-председателя по време на нашето последно посещение в Грузия не скриха от нас, че положението е доста напрегнато. Не разбирате това като нападка лично към вас, но вие представлявате тук не само себе си, вашата партия, а и управляващата коалиция. За това искам да ви помоля, или по-скоро искам да ви задам въпроса, как виждате модела, по който работи или поне следва да работи демокрацията в Грузия. Погледнато отвън, въпреки че няма да ви е приятно да го чуете, ни се налага да попитаме дали положението не е подобно на това в Украина, тъй като министър-председателя на Грузия също беше арестуван, подобно на госпожа Тимошенко. Положението е подобно, разбира се, има някои разлики, но като цяло ситуациите са подобни. Госпожа Тимошенко е, вече е, е преместена в по-добър затвор, ако това изобщо може да се каже. Така тя има достъп до телевизия и до актуалната информация. В тази връзка искам да ви попитам по какъв начин правителството и е, опозицията ще се сътрудничат за бъждане. Господин Ручек. Господин Пашвили, нека първо да поздравя Грузия за този мирен преход, защото за първи път в историята на Грузия правителството се сменя без трудности, без кръвопролитие. Грузия преди последните избори беше еднопартийна държава. Еднопартийна държава с един авторитарен лидер на върха. Нямаше опозиция, но нямаше опозиция в парламента, нямаше сътрудничество с а, хората от опозицията. Затова се радвам, че господин Лисек сега иска взаимодействие между правителството и опозицията, защото именно това липсваше на Грузия и именно това е а, именно от това има нужда Грузия. Тя в момента е в преход от еднопартийна към многопартийна система. Всички реформи трябва да бъдат осъществени. Те трябва да се извършат по мирен начин. Управляващите партии трябва да избегнат някои от а, грешките и трудностите на предишната управляваща партия. Една от а, тези трудности може да се окаже някакъв вид политическа вендета. Знаем, че грузинското общество а, призовава правителството да вземе правосъдието в ръце. Видяхме а, снимките от а, затворите преди а, преди изборите стотици хора, които са били в тези затвори. Те имат психически и физически рани и те а, трябва да бъдат а, тема на развитие. Много голям брой лица, на които им е отнета собственост по време на предишния режим. Те също искат правосъдие. Въпрос ми е как може да помогне парламента, как да се подпомогне процеса на възстановяване на правосъдието за тези и други хора, но в същото време да не попадне в някакъв вид изкушение в областта на политическото отмъстителност вендета. Както каза колегата, важно да има взаимодействие не само по темите, свързани с международната политика, но също така и вътрешните отношения между настоящото правителство, настоящата опозиция, така че Грузия да се движи напред в, по пътя на пълна демокрация, спазване на човешките права, гражданските права и върховенство на закона. Имам ли време за още един въпрос, господин председател, във връзка с отношенията с Русия? Казахме в Тбилиси, че напълно подкрепяме териториалната цялост на Грузия аз самият и нашата група напълно подкрепяме промяната на отношенията по отношение, на отношенията спрямо Русия. Винаги ще бъдат съседи Русия и Грузия, няма съмнение. Така че известно нормализиране на отношенията е важно. Вие показвате а, добра воля или премьерът да покаже добра воля, но от друга страна има и граничните а, отношения, административната граница. Как виждате това? От една страна Грузия е по, с по-голяма готовност да си взаимодейства с Русия, от друга страна виждаме и това а, допълнително ограничаване на административната а, зона. Доста отдалече се засилихте преди да си зададете въпроса. Около 2 км за засилка. Следващия оратор. Господин председател, ние заедно с колегите посетихме напоследък Грузия и господин оратора, искам да го поздравя. Ние от няколко години се познаваме. В предишните ви роли сме ви приветствали в нашето политическо семейство и сме готови да ви предоставим необходимата подкрепа през годините, както сме правили така, че за нас е удоволствие да ви видим в настоящата ви роля и а, да станем свидетели на това, че в тази позиция вие правите всичко необходимо, за да гарантирате доброто функциониране на парламента. което преживя много тежък период на конфликти между различните а, периоди. В а, предишното ни посещение се срещнахме с представители на тогавашната опозиция, кои... днешната опозиция, които тогава бяха в а, правителството и обратното и а, усетихме напрежението, което съществува и в същото време а, регистрирахме и известна готовност да се преодолеят тези напрежения, за да се подготвят а, грузинските хора за бъдещето. И казвайки всичко това, господин оратор, аз а, също не мога да игнорирам и факта, че ми е малко неудобно а, от а, арестите и, и е, изпращането в затвора на бивши политически лидери. Разбира се, не ние трябва да преценим дали има основания за тези задържания и арести, дали са е, осъществени е, престъпления, но факта, че може да има подозрение за известна степен на осмъстителност в Е, всичко това е достатъчно да ни постави в едно такова неудобно положение или поне да ни кара да искаме някои пояснения. И да се надяваме, че вие в своите отговори ще можете да ни уверите, че усилията в функционирането на съдебната система ще се прилагат и за начин по който се осъществяват разследвания и а, производства. Така че надявам се, че ще получим а, добри отговори от вас, които ще ни успокоят. Благодаря, господин председател. Наистина напред във времето. Вилнюс, среща на високо равнище там, наближава, така че не е време да бъдем свръхтипломатични. дипломатични не е мирен а, прехода, за който говорихте вие в Грузия. Защото избирателното правосъдие, което се прилага от вашето а, а, правителство, означава край на този мирен преход. А, грузинското правителство наистина прилага избирателна, избирателно правосъдие и ред други дейности, както се вижда от дейността на господин Марвишвили. Подобна е ситуацията на тази, която видяхме в Украина и бих казал, че в момента е още по-лоша декларациите за европейски избор, който вие направихте и които добре ни звучаха а, преди, не са а, легитимни и всъщност не са факт, защото грузинското правителство нарушава принципите на демокрацията, не се затварят, не се прибират в затвора лидерите на опозицията. Това не е демокрация, демокрация защото когато лидерите на опозицията са в затвора, вие лишавате а, нацията от избор. Ако вашият европейски избор е истина, то тогава трябва да се промени практиката на избирателно правосъдие на правителството, защото иначе европейската перспектива и споразумението за присъединяване ще а, отпаднат. Европейския съюз не може да се практикува повече за по-малко, защото тази доктрина ще трябва да се приложи навсякъде в, а, по юг а, и изток. Аз съм докладчик по доклада за Вилниус на този а, парламент и аз няма да препоръчам а, споразумение за присъединяване за Грузия, ако ситуацията не се промени. Благодаря, че сте тук, господин оратор, и аз ценя високо това, че вашият външен министр дойде при нас и общото и отворено отношение, което тя демонстрира при разговорите с няколко от нас. Както каза моя колега Рочек, и аз бих искал да ви попитам дали вие виждате вашите усилия за подобряване на взаимоотношенията, нормализиране на отношенията с Русия, се, има реципрочност от другата страна. И по-конкретно в областта на военната окупация, това, което се случва. Също така искам да задам въпрос. Вие а, споменахте този епизод, който всъщност не е епизод, нещо, което от години продължава, доколкото разбирам. събирането на лични данни за изнудване на хората. И като че ли вие казахте или имахте предвид, че предишният вътрешен министр е бил свързан с това, но дали това е свързано само с вътрешния министр или има връзка и с други хора и бившия премиер, който е в затвора? какви са конкретните причини и какви а, наказателни а, или престъпни обвинения има срещу а, бившия премиер или става въпрос, както колегата каза, за избирателна справедливост и вендета. Също така вашата система за визи беше твърде либерална, може да се каже, и си представям, че това е имало връзка с ролята, която играеше вашата страна в организираната престъпност и корупцията в региона. Вие опитвате ли се да се справите с това? Това а, нагоре в списъка на вашия дневен ред ли? Е? Благодаря. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на нашия оратор. Малко беше интересно описанието, което направихте на себе си като представител на а, грузинското правителство. Все пак вие представлявате а, своя народ или парламента. Може би е езиков проблема, но аз а, поне не знаех, че вие сте представител на, на правителството. Аз мислех, че сте от грузинския парламент. А, като че ли обаче няма голяма промяна в а, а, външната политика на Грузия, която беше наследила от предишното правителство, най-вече в отношенията с Москва. Прав сте, нашата а, група а, създава връзки с консервативната партия, която е част от опозицията. Но от а, моя гледна точка е такъв, ето един такъв въпрос, но не като а, представител на правителството или парламента, ами като човек. Означава ли по-добри отношения с Москва, по-добри отношения с Армения? Аз а, се харесвам Армения. Тя е между Азербайджан и вашата държава. Много близки отношения с Азербайджан и Турция. Какво смятате вие самие или партията ви по отношение на а, бунтовете и това, което се случва в вашия близък съюзник Турция? Какво означава това за, според вас за европейските, а, европейското бъдеще на Турция? Какво мислите вие по този въпрос? Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин председател на Крузинския парламент, за това, че дойдохте да разговаряте с нашата комисия. Аз съм координатор на а, НП в а, тази комисия, но а, а, тази, но днес няма да говоря в качеството си на такъв, защото нашата политическа позиция беше е, изразена вече от господин Сариус Волски и господин Лизък. Аз ще говоря като депутат от е, парламента. Сътрудничеството между парламентите на Европейския съюз и Грузия, Грузия е, е, винаги е било добро. В този е, контекст, е, господин председател, искам да ви попитам дали а, осъзнавате проблемите, които съществуват във вашата държава, а, дължаща се на прехода. Нашата политическа група има желание този преход да стане по възможно най-добрия демократичен начин. А, Никак не е добре за една страна, ако нейното правосъдие действа селективно. Защото едни такива селективни действия на правосъдието биха могли да се тълкуват като стъпка назад от международната общественост. Затова искам да ви попитам дали вие като председател на парламента и представител на коалиционното правителство. Имате някакво мнение по този въпрос? А именно да, да не се решава предварително дали съответните лица са виновни или не, в зависимост от това, кои са те. Господин Лизък Говори за правата на тези хора, за превентивните арести. Може би би било достатъчно към се отнемат паспортите. Пак повтарям, Грузия, положението в Грузия е комплексно, трудно. Грузия е на път да създаде една модерна държава, но това, което наблюдаваме, някак си компрометира усилията на Грузия в очите на международната общественост. И за това искам да разбера какво мисли правителството по тази въпрос, защото от собствена опит бих могъл да кажа, че е, е, един преход може да става без реваншизъм е, и без селективен подход. Още веднъж благодаря ви, че сте тук. Със своето присъствие тук вие показвате вашата готовност да водите диалог. Следващия оратор, господин Вайгл. Господин председател, добре дошли в е, парламента. И е, Между Словения и Грузия съществуват е, традиционни културни и економически отношения. Тези контакти датират от отдавна, от времето, когато визията за свобода и демокрация все още беше много далечна за нас. Аз също съм обезпокоен относно това, което става в страната и от опасността за реваншизъм от възможността хората да бъдат задържани и да бъдат осъдени след твърде кратки процеси, само защото те е, са символни фигури на бившето правителство. бих предложил като истински демократ на вашето правителство да бъде предпазливо, да бъде внимателно. понякога е, ние от Европейския парламент е, е, защитаваме онези, които са политически близки до нас и нападаме онези, които не са политически близки до нас. И това може да ви се стори противоречиво. Искам да ви задам един конкретен въпрос. Следния. Виждате ли възможности за страните от вашия регион – да създадат е, инициативи за решаване на нерешените проблеми на региона, например проблемите в Нагорно Карабах е, и други подобни проблеми на двустранните отношения, които безспорно съществуват. Мисля, че ще бъде изключително е, добре, ако идеите за това как да бъдат решени проблемето излязат от вас като резултат от вашето сътрудничество и нарастващото доверие между вас и е, вашите е, съседки. Е, как оценявате възможността това наистина да стане? Имате думата за отговор. Благодаря ви за много интересните въпроси. Записах си всички въпроси. Опасявам се, че няма да имам достатъчно време да им отговоря по подобаващ начин, но ще се опитам да направя каквото мога. Ще започна с това, кой съм аз. Аз е, е, представлявам управляващата коалиция в, е, в Грузия. Ние сме политически формации. Да, аз поемам отговорността за политически екип, тъй като и аз съм политик, аз поемам и отговорността, отговорност за работата на а, парламента. Не знам как един председател на парламента може да поеме отговорността за решенията, които взима парламента, но аз представлявам грузинската коалиция. Коалицията Грузинска мечта. Въпрос за Русия и политиката на новото правителство и за това дали Русия предприема стъпки в положителната посока. Не, освен, че водим разговори Няма смисъл да се говори с президента Съркашвили и неговото правителство. Такова отношението на, на Русия. На Русия. Русия сега е готова да разговаря с новото правителство, но нищо повече от това. А, по някои маловажни въпроси. Все пак, например, навлизането на грузински камиони на руска територия и други подобни въпроси. Предлага се нещо друго по отношение на административната граница. Доколкото ми е известно, Кремъл – не се чувства особено комфортно в ситуацията, в която грузинското правителство е готово да води конкретни разговорите. Имат желание ситуацията да бъде... Те знаят какво да правят, ако положението стане екстремно, ако някой отказва всякакво сътрудничество и всякакви разговори или пък е съгласен с всичко. Грузинското правителство разработи много ясна е, линия, поставя много ясна граница, отвъд която няма да мине. Е, Няма да говорим за нашата европейска интеграция, ще разговаряме с Русия по всички останали въпроси. Е, и един вид Русия проверява здравината на нервите на новото грузинско правителство. Това се случва в момента. Нашата е, политика обаче е отворена и искрена. Е, Русия трябва да знае, че ние няма да се ангажираме в дискусии само с а, е, Русия. Те, Русия е склонна да омалважи значението ни с, на разговорите с Европейския съюз. Те се опитват да влязат в прак разговор с нас относно границите и така нататък, но ние ясно е, сме заявили, че разговорите за вино и други продукти са, са и такива. Това са конкретни въпроси и няма да проведим този формат. Нямаме за момента е, резултати, но смятам, че няма альтернатива на това, което е, правим. Ние сме в непрекъснати консултации и в непрекъсната обмен на информация с нашите приятели от НАТО. Е, и Русия много добре знае е, това Русия знае, че ние имаме други канали за комуникация и други взаимодействия. По-големите въпроси на региона относно конфликтите на Горно, Карабах, Източна Осетия, Абхазия и така нататък. Що се отнася от тези конфликти, не мисля, че днешна Грузия е в състояние да разработи инициативи. Мисля, че пропуснахме нашия шанс. Този шанс беше изгубен при преди известно време, през август 2008 година. Това, което се случи тогава, можеше да бъде избегнато. Е, и можехме да направим много по-мъдър избор, нещо, което ние не направихме. Е, и в момента трябва да признаем, че Грузия не е в позицията да предприеме нови инициативи. Това, което се опитваме ние е да развиваме е, страната и територията, която е под контрол на грузинското правителство. За съжаление, ние не сме в е, позицията да предложим някакъв, е, някакво продуктивно, някакво положително решение за конфликта в е, Нагорно Карабах. Що се отнася до съседните държави, Армения, Азербайджан, Турция, Русия и така нататък, всеки, който следи ситуацията, да знае, колко е трудно за Грузия да поддържа отношенията си с всички държави. Ние се опитваме, за сега успяваме, имаме добри отношения с всички тези държави, но поддържането на тези отношения изисква ежедневни усилия. Е, говорим по въпроси свързани с енергетиката, транспортните коридори и така нататък. Армения, за съжаление, не участва в тези е, разговори. Грузия би приветствала включването на Армения, но за съжаление това в момента не се случва. Е, Също време, но ще спомена още нещо. Предишното а, е, правителство призна а, геноцида а, а, над а, Турс. Reasons which Armenians understand very well. Към черкезите. По отношение на Армения обаче ние не го правим, защото а, тук е замесена и а, Турция. Трябва да бъдем и ще бъдем много внимателни. Що се отнася до визите, свободното движение на хора, трябва да е, работим по този въпрос. По тази задача работят министра на вътрешните работи и министра на правосъдието, за да можем да създадем цивилизована система за събиране на данни и за е, осигуряване на границите. Що се отнася до престъпността. Надявам се. Имаше информация, която се разпространи, някои обвинения, които бяха отправени към Грузия. Нямам информация това, което се твърди да е вярно. Що се отнася до селективното правосъдие, продължение на 9 години 90,9% от а, държавните общинските служители а, бяха от а, Обединеното национално а, движение. Тоест нямаше място за а, а, никой друг, освен за хора близки до властта. Тоест, всички останали бяха изключени от администрацията. И не бива да ни изненадва това, което се случва, защото кой друг, освен тези хора, да, да, да поеме отговорност за състоянието в затворите? Материалите по делата се е, държаха в Министерството на вътрешните е, работи е, и така нататък. Е, за съжаление, е, проблемите са много, много сериозни. Хиляди е, хора изпращат е, е писма и е, документи, е, в които те даряват цялото си имущество на, е, на, на държавата. Документи подписани под натиск. Кой би могъл да упражни такъв натиск? Кой би могъл да поддържа една такава система? Six months Uh, as we came to the power. The chamber of control was... Държането на сграда на парламента струва 200 милиона долара на Грузия. Кой плаща тези, тези сметки? Сградата не, не е завършена, не разполагаме с а, а, плановете. А, това, което заварваме, е не само този проблем а, с бюджета създадено е специално звено, собствеността му е прехвърлена, земята е продадена десетократно по-висока цена. Защо? Защото хората идват и казват, бяхме посъветвани от министъра на правосъдието, едновременно с това и е, главен е, е, прокурор, да закупим тази земя на тази цена. Ние нямахме нужда от нея, но трябваше да го направим. Какво да, какво да правим в тези случаи? по- получаваме съвет. Аз мисля, че ние просто трябва да им простим, защото в противен случай ще ни обвинят в реваншизъм. Заявявам, че сме готови да го направим. Затова сме готови да амнистираме предишното правителство и негови приближения. но ние дължим отговор и на грузинския народ, защото страната е тяхна и те са жертви на ситуацията. И ако това ни съветвате да упростим а, греховете на предишното правителство, Кажете какво в този случай ще, какъв ще бъде смисъл за понятието справедливост? Как, как да вървим а, напред? В една резолюция на Европейския съюз относно събитията на 26 май 2011 година гласи. Искам Грузия да разследва изцяло събитията и това, което направи грузинската полиция и искаше ми се отблизо да следите събитията, преди да поискате това. Европейския съд по правата на човека от април 2011 година едно решение е гласи, че Министерство на вътрешните работи, главния е, прокурор, президента, прокурор Всички те заедно са възпрепятствали правосъдието. Обвиненията повдигнати срещу господин Мирабишвили, който стана секретар на партията преди три месеца и беше министър-председател за три месеца. Беше министър на вътрешните работи в продължение на 8 години. Заедно с министъра на правосъдието, който напусна страната веднага след изборите. Това бяха двата центра на властта в е, Грузия. Не знам дали това не е известно на тези, които съдят ситуацията в Грузия. Какви са обвиненията срещу него? Искаше ми се да не съм длъжен да говоря за тези неща, защото многократно сме искали да изпратят е, наблюдатели. Европейския съюз изпрати наблюдател е, в Грузия. Той прекарваше две седмици в Грузия, две седмици в Европа и разполагаше с целия материал. Ние, ние искаме а, с, наблюдението да бъде още по-задълбочено. Но за, в какво е обвинен господин Мерабашу? Или от на 4 юли той стана министър, министър на правосъдието, на 5 юли 22 000 души бяха наети три месеца преди изборите. За какво? За да броят безработните в Грузия. Той излиза с този проект. На 1 октомври се провеждат е, изборите. Е, в течение на месец септември 2000 души са наети с бюджетни средства е, в размер на 6 милиона, за да броят безработните. Тези 22 000 души казват какво са правили. Те са провеждали агитация за партията с оглед на предстоящите избори. Па пак повтарям, бих бил изключително щастлив, ако не бях длъжен да говоря за тези неща. Но моя апел към вас е да не ми вие не да ми вярвате, а да, да не вярвате на други е, съмнителни политически лица, а да вярвате на независимите институции, като Amnesty International, например. И последно изречение. Благодаря ви много за зададените въпроси. Благодаря ви за препоръките. Ще се отнеса към тях много сериозно. Готов съм да продължа разговора, но същевременно а, от днешната дискусия си извличам една полука. А именно за това какво представлява селективното политическо правосъдие. Господин Волски много ясно ми показа какво представлява това селективно политическо правосъдие. Because selective political justice... Селективното политическо правосъдие е нещо, което може да се случи не само в Грузия, то може да се случи и на, и на други е, места. В Грузия нещата се промениха. Селективното политическо правосъдие е нещо, което не бива да повтаряме и ще се обърне към моето правителство, за да може и то да не повтаря тази грешка. Господин Танок. Господин председателю, искам да задам въпрос, е, свързан с функцията ви на председател. Вие споменахте за местата в е, вашия парламент и за манипулацията на цените на земите и евентуалната корупция. Е, но а, ние а, всеки път, когато отиваме в Страсбург, правим този цирк, цирк разпиляваме пари, задето се местим. Вашата управляваща партия а, Вярно ли е, че има планове да затвори второто седалище на грузинския парламент, да се върне в старата сграда в Тбилиси и така да спести много средства на дънкоплаците? Ако това е така, бих ви похвалил. The answer, the answer is okay. irrefutable. Well, on, on, on the parliament. Сега за парламента. Ние имаме максимално интензивни контакти с Европейския парламент. Благодаря на тези, които са посетили и Грузия, и Грузинския парламент. Ще се опитаме максимално да оползотворим и двете сгради, както и парите на дънкоплаците. Имаме задействан процес на изменяване на Конституцията, което ще направи възможно да се работи и в Тбилиси, за да стане по-ефективна работата ни и да се доближи тя до политическия живот. Нещо, което в момента не е така. Е, много пъти, когато хората посещават Грузия, е, не можем да се срещнем, защото сме извън Билиси и не само ние, но и други, които е, е, работят заедно с парламента, са отдалечени от политическия живот. Така че ще се опитаме да оползотворим парите на накоплаците, включително тези, които вече са изразходвани и се изразходват още днес е, за е, различни представителни разходи на президента, за концерти, за други прояви. Ще се опитваме максимално добре да изразходваме и частните средства, защото не смятаме, че частните дружества и частните субекти не трябва да бъдат облагани с данък, когато подкрепят политическата дейност. Благодаря много. Господин Сариус Волски иска също да ви попита нещо. Той започна разискванията. Благодаря. Министър-председателя Иван Швили каза на нашата делегация, че ще хвърли хора в затвора, за да даде пример и назидание на онези, които се дръзнат да му се противопоставят. Той каза това пред, министр... пред бившия комисар от страна на Италия, господин Фратини. Това не е правилно. Не. Това не е вярно да даде урок на тези, които се опитват да, ми, да му се противопоставят. Това е твърдение. Очаквам запис от онези, които са присъствали на срещата и които са чули и са записали, е, че ще се хвърлят хора в затвора, за да се даде уроки на зидания на онези, които се противопоставят. Господин Саакашвили правеше това, но господин Иванашвили не го прави и не го е казвал. Искам запис. Thank you for coming. Thank you for... Благодаря ви. Благодаря за вашето присъствие. Благодаря за това, че отговорихте на въпросите. Както виждате, те не винаги са много учтиви, но мисля, че диалога трябва да продължи. Благодаря ви. Очаквам да ви видя в Грузия. А очаквам и срещи тук. Благодаря.